Пънето приключва. Благодарим на всички, не само на изказалите се, а на унези, които следяха дебата до този край. Следващото заседание ще започне утре в 9. Протоколът от днешното заседание ще бъде на разположение за всички. Пожелавам на всички приятно прибиране и лека нощ.